Dear colleagues, it is time to start. We wait. Уважаеми колеги, мисля, че е време да започнем. Изчакахме малко, но както виждате, закъсняваме. Продължаваме с 17-та точка в дневния ни ред – обсъждане на проекто доклада относно казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека и за отмяна на директива 83 наклонена черта 417. Тук ще трябва да дам на себе си думата като докладчик. През март 2014 година комисията предложи предложение за директива за сближаване на законодателството на държавите членки за казините и казинатите за консумация от човека. В своето предложение Европейската комисия предлага да се отмени директива от 1983 година за сближаване на законодателството на държавите членки е, за млечни протеини, казини и казинати за, конституция, за консумация от човека по три причини. На първо място привеждане в съответствие на правомащията, предоставени на комисията, се разграничаване между делегирани актове и актове за изпълнение, въведени с договора за функционират на Европейския съюз. Второ, за адаптиране на съществуващите разпоредби към развитието на законодателството в областта на храните. И на трето място, за приспособяване на изискванията по отношение на състава на казейните за хранителни цели към международния стандарт или кодекс елементариус. Европейската комисия предлага максималната стойност максималното съдържание на влага в казина за хранителни цели се увеличава от 10 на 12%, а максималното съдържание на млечни мазнини в киселия казаин за хранителни цели се намалява от 2,25 на 2%. За бързо адаптиране на приложения 1 и 2 за казеин за е, хранителни цели и, и също така е, е необходимо да се приведе в съответствие с кодекс елементарис. Комисията предлага делегирани актове. Тези казеини могат да бъдат продавани само между предприятия за подготовка на храни. И операторите в хранителния сектор трябва да разполагат с необходимите данни за етикетиране що се отнася по-конкретно за алергени. Следователно, предложението включва разпоредби за етикетирането на казините и казинатите за консумация от човека по член 5. Ако задължителната информация в, в цитирания член не фигурират върху имбалажа, тези продукти не могат да бъдат търгувани, продавани като казеини или казеинати и не могат да се използват за подготовка на хранителни продукти. Това означава, че потребителите ще могат да направят информиран избор, що се отнася до алергените. Докладчикът оценява положително предложението на комисията, но има и някои предложения. На първо място, що се отнася до привеждането в съответствие на Кодекс Алиментариус, той гарантира че операторите в хранителния сектор ще бъдат поставени на равна основа. Ето защо са представени някои технически изменения за привеждане в съответствие с Кодекс Алиментариус. Имам предвид и изменение номер 5 към второ приложение. Също смятам, че правомощите за приемане на делегирани актове не би трябвало да се предоставя на комисията за неопределен период от време, а за 5 години, така както направи парламента по други законодателни предложения накрая. Що се отнася до датата за привеждане в съответствие, Смятам, че тази дата срока трябва да бъде 6 месеца след влизането в сила. Амбициозен срок, но реалистичен. Датата 2015 година, предложена от комисията, е твърде е, ранна с, с оглед на необходимата работа, която трябва да се свърши. Сега пак ставам председател и давам думата на докладчите в сянка. Колегата Мелиор има думата от името на социалисти и демократи. Благодаря. Вие вече казахте, че това е техническа директива. Вече казахте, господин докладчик, че това е техническа директива от 83-та година, която трябва да бъде заменена с новото предложение. И не става дума за крайния потребител тук, а предимно за предприятията, които търгуват с е, казеини и казеинати. Информациите за тези продукти обаче са важни за да може потребителите да са информирани. Това е важно за хора с алергии. Затова подкрепяме измененията, които са предложени. Те, те могат да се подкрепят. Освен това, подкрепяме всички ваши предложения. Благодаря още веднъж за проекто доклада и се надявам бързо да придвижим досието. Имам въпрос към комисията. Тази директива 83, е, от, от 83 година в член 7 линея 1 се казва, че държавите членки трябва да приведат в действие директивата по отношение на казините и казинатите. Аз а, тази клауза от предишната директива не я виждам в новия текст. Това е клауза за, за безопасност. Защо я няма? Um, I think it's important to highlight... Благодаря ви. Мисля, че е много важно да кажем колко е важно производството какви са хилядите тонове произведени в Европейския съюз със стойност около 200 милиона евро. За 1 кг казеин ни трябва 30 кг мляко. Приветствам проекто доклада за казеините и казеинатите, тъй като Предишната норма е от 1993 година. Ние трябва да следваме международните стандарти. Има и иновации, мляко с мембранна обвивка, така че да се запазят по-добре неговите съставки. Искам да похваля докладчика, който е свършил добра работа е, по доклада бих предложил само едно малко изменение. Би трябвало да отговаряме на стандартите на ФАО и СТО. Thank you very much. And now, Mr. Благодаря. Сега ще ви дам думата за вашата реч. Благодаря. Готов съм да говоря 30 минути. Много техническо е това досие, а темата е изключително важна. Едва ли ще предложим изменения, тъй като следваме работата на докладчика, зелените подкрепят докладчика, може само да се радва за това. В приложението комисията иска да се използват делегирани актове, но ние обикновено сме скептично настроени в такива случаи. Въпреки това, мисля, че тук то е оправдано. Добре е промените да се правят с делегирани актове, имам предвид промените в приложенията. Ето виждате, изказах се, 25 минути ми остават. Благодаря, има още много време този следобед. Сега, ако никой друг не желая думата, ще я дам на комисията. Имаше въпрос от госпожа Мелиор. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми дадахте думата под този много важен въпрос. Аз съм от Генерална дирекция селско стопанство, а не Генерална дирекция здравеопазване. Именно в Генерална дирекция селско стопанство ние настявахме за това предложение. Целта е млечния сектор – в Европейския съюз да бъде равнопоставен с международните конкуренти. Един от депутатите току-що потвърди, че това е много важно за растежа, работните места и производството в Европейския съюз. И в комисията ние се радваме, че вие подкрепяте тази инициатива. Що се отнася до въпрос за член 7 или не първа на директивата от 83 година, както депутатът каза, са предвидени конкретни правомощия за държавите членки да предприемат мерки в случай на опасност. Тази конкретна разпоредба вече не е необходима в предложението тъй като е част от договора и общите принципи за хранителното законодателство. Следователно не е необходимо да се повтаря това конкретно правомощие на държавите членки за опасности, свързани с общественото здраве. Това е причината, поради която разпоредбата не е включена. През 1983 година ситуацията беше различна, но сега тази идея е част от общите принципи на европейското законодателство в областта на храните. Сега два кратки технически коментара по предложенията за изменение, господин докладчик. Аз мислено, може би бъркам, че в изменение във връзка с точка от преамбила 7, вашата обосновка съвсем справедливо се спира на факта, че трябва да заменим думата технически спомагателни вещества с киселини и, и добавки, когато говорим за окалини, Това е напълно вярно, но в предложеното изменение вие използвахте само спомагателни вещества при преработването. Това е печатна грешка. Вие искахте да добавите добавки и добавки при преработване. Съвсем дребен коментар. По изменение номер 5 Имам само един коментар, за да съм сигурна, че разбираме ситуацията и вие, и аз в комисията. Ако правилно разбираме, вие предлагате минималното съдържание на млечен белтъчен казин не трябва да се изчислява възоснова на сухия концентрат, но възоснова на общото тегло на продукта, така че запазвате 88%. Но и казвате, че се изчислява възоснова на вида, в който е. По този начин обаче европейските производители няма да бъдат равнопоставени със своите конкуренти и един от депутатите, някой вече спомена данни за производството и износа. Искам да подчертая този аспект. Ние изнасяме, изнасяме 50% от казина и казинатите. Това е продукт с висока добавена стойност, който е много изгоден за млечния сектор. Внасяме малки количества и не за консумация от човека, така че няма заплаха, идваща от вноса от трети страни. Смятаме, че това са основания европейското производство да бъде равнопоставено с, с своите конкуренти. Много ще се радваме вие да приемете изчислението въз основа на сухия концентрат. Това е формулировката, която се използва в кодекса. Благодаря ви за предложенията. Нека да ви напомня графика. 3 февруари е срок на внасяне на изменения. 12 часа на обяд. Ще гласуваме на 23-24 февруари в комисията. Сега можем да преминем към следващата точка в дневния ред. Европейска стратегия за енергийна сигурност. Както знаете, комисията ИТРА е водещата комисия и е, ще дадем становище. Веднага е, давам е, думата на госпожа Мерия Килонен. Благодаря. Когато говорим за енергетика и енергия, говорим за общи потребности на всички държави членки. Тук в парламента често говорим за по-общите проблеми и често забравяме различните опасности, свързани с политиката. Но за нашите граждани енергийната сигурност има много конкретно измерение. Осветление, отопление, храна и общо чувство за сигурност. Естествено, ние тук не можем да не говорим за критична инфраструктура, различни зависимости и пари. Но в началото искам да напомня на всички вас един много важен въпрос, който моят колега Сиглиотис повдигна и в комисията, когато искаме стабилно, стабилност на доставките, не бива да забравяме солидарността. Всички имат нужда от енергия, в това число и бедните, а енергийната бедност – засяга една четвърт от европейците и когато цените вървят нагоро, нагоре, дори и хората със средни доходи изпитват трудности. Климатичните промени ще влушат допълнително ситуацията, така че не можем да говорим за внос и износ на енергия, все едно, че нямат нищо общо с ежедневния живот на хората. Енергията ни прави уязвими Европейския съюз внася повече от 50% от потребяваната енергия и сме особено зависими от енергията. 1 милиард на ден е сумата, която харчим. Тя е огромна и говори за нашата огромна зависимост. Сумата е толкова голяма, че не можем да не започнем да пестим. Енергийната ефективност е една от централните теми в моето предложение съвсем скоро ще трябва да станем е, енергоефективни. Предполагам, че тук няма разногласия между нас. Ние трябва да намерим начини да постигнем своите цели. Една обща енергийна стратегия може да даде отговор на различни е, предизвикателства свързани с климатичните промени, енергийната сигурност и възобновяемите енергийни източници, енергийна сигурност, сигурност на доставките, устойчива структура на енергоснабдяването и прилагане на нови технологии. Това са все въпроси, трябва да се решават едновременно. В дългосрочен план нашата цел е е да преминем към нисковъглеродна економика до 2050 година. Ние вече сме си поставили целите до 2030 година. Имаме директива за енергийните параметри на сградите. Нека да спазим всички набелязани цели. Има какво да направим в областта и на енергийната ефективност на сградите и в областта на транспорта. Можем да постигнем резултати, ако всички мерки бъдат представени едновременно и всички държави членки ги подкрепят. Ето защо аз призовавам комисията да представи конкретни мерки и планове за действие, също така и законодателство и в дългосрочен и в краткосрочен план. Трябва да започнем работа по нисковъглеродни технологии и да започнем действително да използваме възобновяемите енергийни източници. Съгласна съм с комисията, че ВИ са альтернатива. Интелигентни мрежи, интелигентни системи за съхранение са напълно достижими. Ако изслушах политическите групи и техните становища за енергийната сигурност и в доклада се опитах да постигна баланс между различните желания и очаквания. В толкова кратък текст е много трудно да се обхване цялата енергийна резолюция. Очаквам а, дебата и становищата в, на колегите от парламентарната комисия. Накрая преминавам към економиите. Аз съм от северна Финландия, където природата винаги е била сурова и е, винаги е трябвало да се борим за оцеляването си. Онова, което научихме е, че човек трябва да се грижи сам за себе си, защото никой не знае какво ще донесе утрешния ден и за това днес трябва да пестим за утре. Ловните умения, уменията за обработка на земята са определящи за оцеляването. Ако ние дадем, дадем приоритет на енергийната ефективност, не бива да се притесняваме за енергийната сигурност, зависимостта и е високите цени. Или пък проблемите с околната среда. Енергийната ефективност трябва да бъде основната идея в тази комисия, когато говорим за енергийната стратегия. Благодаря много на всички политически групи за доброто сътрудничество. Председателя, госпожа Гардини за ЕНП. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа веднага на колегите, че за, за нашата група колегата Мело не може да бъде тук и ме помоли да споделя с вас някои съображения. Ще ги прочета. Следващия път със сигурност той ще бъде по-изчерпателен. Най-например, просперитета и сигурността на Европейския съюз зависят от стабилно и достатъчно енергоснабдяване. Механизмите за енергийна солидарност, които вече съществуват, трябва да се засилят, така че Европейския съюз да бъде готов в случай на прекъсване, евентуално прекъсване на енергоснабдяването Знаем, че по този въпрос вече са предприяти положителни стъпки, но след като изслушах докладчика е очевидно, става дума за област, в която има какво още да направим. Необходимо е да се, одобри, да се подобри координацията на националните политики, да се засили способността на Европейския съюз да приеме норми за външната енергийна политика. Енергийният пазар трябва да се доизгради, Европейския съюз трябва да изгради енергиен пазар, който да бъде интегриран и добре функциониращ, трябва да се развият междусистемните връзки, за да се и, и някои държави е, членки да, да не бъдат а, е, енергийни острови. Е, трябва да се осигури не само сигурността на доставките, но също така и да се допълни изграждането на единен пазар и да се стимулира е, конкуренцията. Междусистемните връзки са основните двигатели за модернизацията на енергийните системи в държавите членки те ще постигнат това по разходоефективен начин, тъй като са полезни за всички, както за производителите, така и за потребителите. Необходимо да се насърчава диверсификацията на източниците на енергоснабдяване. Е, газът и електроенергията имат абсолютен приоритет и на, накрая е необходимо да се инвестира в чиста енергия. Използването на енергията от вълните и приливите може да бъде един от най-добрите начини за чиста енергия. Инвестициите тук трябва да бъдат насочени и към ВЕИ, имайки предвид способността на Европейския съюз да оползотвори тези източници. Благодаря ви. Следващия път тук ще бъде колегата. Благодаря, колеги. Аз ще говоря на малтейски. Най-напред искам да благодаря на Мерия Килонен, докладчика, докладчицата, за нейната работа. Повечето от нашите предложения намериха отзвук в нейното становище. Енергийната сигурност е основата на всяка стратегия за енергията. Идвайки от Малта, която има изолирана система на е, енергоснабдяване, трябва да кажа, че солидарността, доверието и обсърваността на системите на енергия са много важни и те трябва да са приоритет в Европейския съюз. Последните събития ни показват, че интеграцията в тази област трябва да стане, да се случи по-бързо. Доставките за Европейския съюз са критични, но технологичният напредък ни дава възможност да внасяме от трети страни и да разчитаме на нашите собствени ресурси. Ще се спра на следното. Диверсификацията. Има възможност за синерга... синергии между северноафриканските страни и между страните от Средиземно море. И тук имам предвид съществуващите ресурси и тези, които бяха разкрити наскоро. Средиземноморието трябва да стане основен енергиен център за Европейския съюз. На следващо място Възобновяемите енергийни източници са важни, за да установят прехода към една зелена екологична енергийна система. Електрификацията на транспортната система и развитието на възобновяемите енергийни източници са следващата стъпка в декарбонизацията на нашата економика. На следващо място – Бих искала да се спра на важността на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Трябва да подобрим тези сектори чрез фотоволтаични технологии и чрез подобрена енергийна ефективност, чрез модерна, чрез модерно производство на енергия. Четвъртата точка, на която искам да се спра, е изследванията в енергийния сектор. Новите технологии, възобновяемите енергийни източници трябва да станат достъпни от ценова гледна точка. Фотоволтаичните панели, енергия от вятъра и други технологии, е, това са ключовите развития в бъдеще. На следващо място, солидарността и доверието са много важни за обвързването на енергийните системи в Европейския съюз. Основена роля в стратегията играе факта, че нито една държава членка трябва да остане, бива да остане изолирана от общата система. Това е много важно за всички инфраструктурни проекти. Затова смятам, че инструментите за финансиране трябва да се насочат именно към такива проекти. Госпожа Висневска. Благодаря, господин председател, дами и господа. За разлика от автора на проекто становище, аз не смятам, че всички проблеми могат да се решат с общностни действия. Напротив, понякога Европейският съюз ограничава до голяма степен действията на държавите членки, като налага е, правила за използването на видовете енер... енергийни източници. Има добавена стойност, например в е, критичната инфраструктура, структура, инфраструктура, която може да, макси, да увеличи печалбите, които идват от по-доброто използване на енергия и от по-доброто съхранение на енергия. Мисля, че има нужда от политическа подкрепа на тези идеи, които застават зад преговорите с трети страни, от които внасяме енергия. Но естествено, трябва да кажем, енергийната сигурност все пак остава в прегоративите на държавите членки, така е записано и в договора. Държавите членки отговарят за своя енергиен микс. Много политики на Европейския съвет, съюз обаче не прилагат тази политика, защото много държави членки, в много държави членки, ситуацията е различна. Например, в Полша процесът на декарбонизация е много труден, защото за тази цел цените на енергия би трябвало много да се увеличат. И това въжи както за домакинствата, така и за индустрията. А това е в противоречие с целите на енергийната сигурност, тъй като енергийната сигурност а, предполага не само достъп до енергия, но и разумни цени за енергията. Господин Торвалдс. Благодаря. Аз мога да кажа, че нашите предложения бяха отразени в, общото, в общия текст. Благодаря за това. Много е трудно човек да се побере на една страница, Особено когато човек се опитва да е, сподели всичко, което си пожелава. Ще се опитаме за бъдеще да не излизаме с толкова много изменения. Знаем, че зависи много от твърдите горива. Финландия и Бал- Балтийските държави зависят много от петрол и газ от Русия. И от тук се получават интересни осложнения. Знаем какви са технологичните стандарти в Русия и културата, която битува там. Имаме газ, петролни залежи и има огромни количества въглеродни емисии, които се отделят в Русия. Е колкото са по-низки техническите стандарти, толкова повече емисии се отделят. И според мен трябва да окажем натиск на, на Русия да спазват по-добре екологичните стандарти. Това ще е само в, наш, в наша полза. От друга страна, диверсификацията на енергийните източници – е, трябва да вземем предвид развитието на биогоривата, да подкрепим инвестициите в сектора и иновациите. Това беше кратко становище, но ни предстои въпреки това много-много работа по неговото прилагане. Благодаря. Благодаря. А сега господин Педишини. Е Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на докладчика за извършната до сега работа. Искам един много кратък коментар и в отговор на колегата от групата на социалистите, която говори за нови проекти в Африка, в енергийния пазар до преди няколко месеца в СИС се говореше за нови техники за добиване на въглеводороди. Това е чрез хидравлични методи. Те е, намалиха разходите е, с. Е, те са свързани с шистовия газ, но може би това има това обаче предполага огромни инвестиции и цвета, цената на петрола 85 е долара за барел, за да се, за да се възстановят разходите. В момента има конкуренция между Русия, САЩ и Саудитска Арабия. Цената ще бъде платена от гражданите. Ето защо смятаме, че вътрешното увеличаване на производството на въглеводороди може да даде е, краткосрочно, не дългосрочно решение. Ето защо ние смятаме, че трябва да вървим към отказ от е, изкопаемите горива и нашата цел а, трябва да бъде насочена именно там, за да избегнем непредсказуемостта. А, господин Балцо има думата. Благодаря. Искам да използвам възможността да говоря малко по-дълго от минута и половина, ако е възможно, естествено, защото имам чувството, че сме по-малко от сутринта и може евентуално да си позволя да говоря малко по-дълго. Важно е, според мен, да знаем, че всички ние имаме нужда от енергия, богатите и бедните страни. И когато говорим за енергията, говорим винаги за достъпа, за инфраструктурата, за източниците на енергия, но много рядко мислим за това, че доставката на енергия означава също така и достъпни цени. Зелените застават зад едно радикално становище – Естествено, ние сме съгласни с тях. Всички ние смятаме, че енергията трябва да е достъпна за всички. И всички не искаме да сме независими в енергийно отношение, не искаме да зависим от е, Русия. Не искаме да зависим от транзитни страни. Добре, но каква е альтернативата? Използваме альтернативни източници, е, като вятъра, слънцето, водата, но с тези альтернативни източници не може да покрием всички наши нужди. Енергийната ефективност, това е нещо хубаво, добре, но и тук ни трябва финансова подкрепа. Когато говорим за нови е, технологии, говорим за, както казах, за слънцето, за водата, за вятъра, но не зная дали си спомняте проекта Desertec. Тогава смятахме, че ще решим проблемите на Европа, като използваме слънчевата енергия от Северна Африка и е, транспортираме тази енергия в Европа. Но виждаме, че този проект няма да реши нашите проблеми на фона на арабската пролет. Има и друг проблем. Енергията от възобновяеми източници не може да се съхранява. Енергията получена от вятъра, е непредвидима. Сега, е, искам да кажа няколко думи за атомната енергия. Когато говорим за намаляване на въглеродните емисии, трябва да говорим и за атомната енергия. Американски учени изпратиха отворено писмо и в което се обявяват за използването на атомната енергия. Това бяха четирима учени, единият от които а, говори за големия проблем климатични промени. Той също се застъпва за по-нататъчното развитие на атомната енергетика. Освен това и други известни учени смятат, че атомната енергия може да е альтернативен изход. Тоест, ако искаме да намалим въглеродните емисии, не бива да говорим само за вятърна и соларна енергия. Естествено, съгласен съм тези видове енергии е, че, трябва, че те трябва да се подкрепят. Съгласен съм с това, съгласен съм, че трябва да се инвестира в изследванията и научванията, но действителността изглежда по друг начин и ние не може да си затваряме очите пред нея. Аз е, бях подготвен, че господин Ейкхаут ще реагира много критично на това, което казвам, но не го виждам в момента в залата. И така, смятам, че имаме нужда от една стратегия, която е балансирана и отговаря на реалността и естествено, която удовлетворява и зелените. Следващият колега. Аз ще продължа мисълта на последния оратор. Аз говоря, говорих, говорила съм много по този въпрос в Холандския парламент Имаме много проекти в тази област, но искам да поставя фокуса върху безопасността и сигурността и достъпността на цените. Смятам, че когенерацията на енергия е нещо много-много положително има много субсидии от Европейския съюз, които се подкрепят по този начин, подкрепят е, в тези е, електроцентрали, се използват както соларна, така и вятърна енергия. Сега за вятъра в Холандия. Е, този вид е, е, добиване на енергия се разглежда доста критично, за разлика от соларната енергия. Е, господин Айкаут го няма, но аз ще поема неговата роля, така че не се радвайте, е, че него го няма. Хубаво е. Е, че се занимаваме с тази тема и все още прерогатив на държавите членки е енергийния микс. Аз няма да мога да убеда е, полските колеги, че 85% въглешна енергия това не е много добре. В моята област е, сме доста економично. Холандските колеги искат да положат кабел до нас, до моя регион, за да могат да получават енергия от нас. Сега, енергия от вятъра. Това е, трябва да ни послужи за повод за интернализиране на разходите. Каква е всъщност цената на енергията? Ние говорим за разни изследвания, учения, които казват, е, трябва да струва толкова и толкова. 1,8 евро струва киловатт е, ток от атомната електроцентрала. Но е, добре, но трябва да се, да се плаща и за атомните отпадъци, които са толкова опасни. До голяма степен хората биват заблуждавани и ако искаме да имаме един европейски проект, то трябва да организираме енергията си така, че всяка държава членка да дава принос в енергия и да не изразходва милиарди, защото някъде на друго място в системата се получават излишъци. Само така ще имаме стабилни цени. Така че трябва да има интернализация на външните разходи. а Този аспект трябва да бъде а, заложен в доклада, Тоест, какво струва 1 кВт енергия от всеки вид е, енергоисточник. И гъста. Европа получава много газ чрез кораби. И мисля, че ако този вид доставки биват поощрени, Европа много ще спечели. Трябва освен това да укрепим зоната, в която кораби могат да наблизат с, ограничен, с ограничено отделяне на сяра. Трябват ни двигатели с нис, нисковъглеродни двигатели. Естествено, по този начин ще инвестираме в научната дейност и в развойната дейност. Трябва да инвестираме и в модернизиране на корабостроителниците. Там ще могат да се разкрият нови работни места. Благодаря, господин Денис Мекер. Благодаря. Енергийната сигурност е нещо много важно за гражданите, както и достъпа до енергия. Не мисля, че сигурността на доставките е не абстрактна дискусия. В Белгия имаме истински риск от прекъсване на тока а, поради грешна политика в миналото. Има планове, които трябва да се развият в случай, че тока прекъсне. Това е важно за инвеститори, за индустрията, така че сигурността на енергоснабдяването означава добър баланс между енергоисточниците. На следващо място въпроса с Украина. Е, този въпрос много силно отсветява нашето е, енергоснабдяване. Това е много навременна дискусия и отразява много от нещата, които е, казахме в дискусията миналата седмица с господин Шевкович. Е, целият дискурс трябва да го видим в е, стратегията 2020 и ниско въглеродна економика. В крайна сметка всички ние искаме една устойчива економика. За това трябва да приоритизираме енергийната ефективност. Възобновяемите енергийни източници са важни, но също така трябва да има и гъвкаво за държавите членки, тъй като те имат различни опции за енергиен микс. Ето, например, в Фландрия им, има, няма много възможности за енергийни проекти, които да са различни. И накрая, енергийна сигурност означава енергоснабдяване, което да се поддържа за дълго време, в дългосрочна перспектива. Енергийна ефективност е важна и най-накрая държавите членки трябва да могат да правят своя собствен енергиен микс. сега от комисията има думата господин Темор. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че дискусията, която водим днес за енергийната сигурност е много важна, защото събитията в Украина показват значимостта на сигурността на доставките. Освен това, говорим за бъдещия енергиен съюз, така че това, което се обсъжда днес, ще бъде елемент и от него. Имам две бележки – на първо място, очевидно е, че има консенсус за това да се водим от широкото разбиране за енергийна сигурност, да искаме баланс между различните стълбове. На второ място се изтъква колко са важни альтернативните енергоисточници, възобновяемите източници. По Първия въпрос – енергийната сигурност. Комисията изложи тази идея в съобщението си от месец май миналата година. Както виждате, там се предвиждаха краткосрочни мерки за газовата криза. Според нас все още има енергийно търсене, нещо много важно. На второ място Искаме да има пълно интегриране на пазара. На трето, увеличено енергопроизводство в Европейския съюз. На четвърто, нови технологии и диверсификация заедно с съответната инфраструктура. Накрая единна външна енергийна политика. Мисля, че е много важно да запазим това по-широко разбиране за енергийна сигурност в контекста и на енергийния съюз. Преминавам към енергийната ефективност и ВИ. Комисията приветства един такъв подход. Според нас енергийната ефективност има огромен потенциал. Всъщност, най-ефтината енергия е ефективната енергия – Както беше посочено, заместник председателя Шевкович разговаря с комисията ИТРЕ и обясни, че нашия подход търси енергийна политика, която да е конкурентно способна и да дава сигурност. Благодаря. Благодаря. Сега за заключителните думи ще дам думата на докладчика. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille kollegoille. Благодаря ви. Искам да благодаря на всички колеги и представителя на комисията. Нямам намерение да ви убеждавам да сменяте политическите си убеждения. Разбирам много добре, че принципно всички сме различни и че трябва да се водим от собствените си нужди. Ясно е обаче, че енергийната ефективност ни е необходима. И тук не става дума за някакви особено скъпи мерки, които да изискват суперчовеци. Не. Важно е просто да започнем работата от днес, да пестим енергия. Това е само една стъпка напред. Иначе лесно е да казваме, че нищо не можем да направим, че всичко е много скъпо. Не бива обаче да се забравя, че и въглищата и нефта също изискват милиони инвестиции в Европа. Така че ние можем да мислим за альтернативни източници, решения, иновации. И въпросът е дали ще ги търсим или ще кажем нека всичко си е по-старому. Ние живеем така, все едно разполагаме с три планети, а не с една. Трябва да мислим и за производството на местно ниво. То осигурява заетост и екологична енергия. Също така, интелигентното енергопотребление е нещо, което никой не може да ни забрани. Нека направим първата стъпка днес и ние като евродепутати можем да започнем да използваме енергията разумно. Така ще имаме една Европа осигурена с енергия. Това, което наистина ми се иска, разбира се, е е да няма стотици предложения за изменения. Благодаря. Благодаря ви. Ние също се надяваме да няма много изменения. Нека ви напомня, че крайният срок за измененията е 3 февруари 12 часа. Гласуването в комисия НВ е на 18 март. Сега да преминем към следващата точка. Това е проекто доклада за кризата с вируса Ебола, полуките в дългосрочен план и начините за укрепване на здравните системи в развиващите се страни с оглед на предотвратяването на бъдещи кризи. Вие знаете, че избухването на Ебола – беше огромен проблем за целия свят през последните няколко години. Неведнъж сме казвали в комисията Енви колко е сериозен този въпрос. Имали сме различни изслушвания. Сега решихме и да изготвим доклад по собствена инициатива. Веднага ще дам думата на докладчика, след което ще продължи дискусията с нашите членове. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да обобщя случилото се през последните няколко месеца, мисля, че Европейския съюз успя все пак да бъде по-единен. Знаем, че избухването на ебола е, беше доведе до официалното обявяване на 22 март 2014 в Гвинея. също но през април се каза, че това е безпредседентна епидемия. Комисията смята, че има над 22 000 случая, над 8 000 починали до сега. Е, знаем, че е засегната Западна Африка като епидемията преминава границите, тя не е вече само типична и само за селските райони, като в три от държавите в Западна Африка ситуацията е особено сериозна. Имаше и резолюция на ООН, беше изпратена и специална мисия, но Разбира се, се задава въпроса кой работи ефективно. Имахме е, НПО като лекари без граници, които отидоха там края на месец април. В различни места бяха организирани здравни центрове, Работеше се енергично, защото това е една от най-смъртоносните епидемии, но мисля, че епидемията беше извън контрол. Всъщност само лекари без граници се грижеха за болните. Беше абсолютно ясно, че е необходимо СЗО да предприеме мащабна операция, а ЕС и САЩ също трябва да прехвърлят финансови средства и, и други средства, като здравни работници, изобщо човешки ресурс, но това не се случи. Думите не се превърнаха в дела и всъщност е, лятото вируса продължи да се разпространява. СЗО обясни, че има извънредна ситуация, но също така не предприе достатъчно бързи действия, защото пет месеца след официалното обявяване на епидемията все още се водеха разисквания. СЗО обаче обяви епидемията за заплаха за световния мир. Бих казал, че нямаше да се стигне до тук, обаче ако не се е, случиха и първите заболели в Европа и САЩ. Никой нямаше да обърне толкова внимание но както виждаме, епидемията бавно се разпространи. СЗО твърде много се забави със своята реакция, твърде се, дълго се забави и в поемането на отговорност и определянето на характеристиките на епидемията, за да се избегнат бъдещи такива епидемии. Общо взето международната помощ беше основно финансова. Но това, което се правеше на място, се правеше от лекари от НПО. Принципно епидемията може да бъде изкоренена, но за това трябват ресурси. Мисля, че най-важното предизвикателство е помощта да е гъвкава и да се адаптира към различните промени в епидемията. В селските райони също трябва да имаме съответната инфраструктура. Освен това, е много тъжно, че има зони, в които никой не иска да работи. Разбира се, трябва да водим и образователни кампании, но не само в Африка, а и в Европа. Много важна е и ваксината. Знаем, че се правят вече някои опити, ще има и тестове в Африка, но всичко това дойде твърде късно. Същевременно комисията насърчи работата върху вакцина за ебола, която първо да се приложи в Западна Африка – но ми се струва, че като че ли има известно самодоволство, въпреки факта, че тази криза засегна хиляди. Мисля също така, че сътрудничеството между държавите членки и комисията не беше достатъчно ефективно. Трябваше да има политически и економически фокус върху Африка, защото тук става дума не само за борба с еболата, а за още много проблеми. Накрая мога да ви цитирам последните данни от днес – Казва се, че е, заболелите намаляват, но все още продължава откриването на нови случаи в Сиера Леоне и е, Либерия. Същевременно вирусът мутира, както заключи института Пастьор. Гвинея, Либерия, Сиера Леоне са абсолютно разгромени от тази болест. СЗО предупреди, че след една седмица ще бъдат прехвърлени още средства. Мисля, че така или иначе Европейския съюз също се опита да помогне. Някои държави членки в това отношение помогнаха много повече, отколкото други, но като цяло Европейския съюз не беше на висотата на това предизвикателство. Благодаря на нашия докладчик. Сега нека чуем докладчика в сянка от НП. Заповядайте. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Zunächst möchte ich ganz ausdrücklich. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика, благодаря за неговия анализ. Виждаме какви са последствията. Искам нещо да добавя обаче. Естествено, може да се радваме за това, че а, броят на заразените лица намалява. За 42, от 42 дена няма нов а, случай. Но всичко това не бива да води до това да занижим мерките Напротив, трябва сега да започнем работа по анализа, да разберем къде бяха нашите недостатъци, какво може да се направи в бъдещ случай, така че да се предотврати една подобна катастрофа. Защото в началните месеци катастрофата беше непообразима. Най-напред искам да подкрепя докладчика в апела му към различните заинтересовани страни да работят заедно и неговата благодарност към всички тези, които рискуваха живота си да помогнат на заразените хора. Изследвания в научната област са важни за разработване на нови лекарствени продукти. Не бива никога подобна ситуация да се получи в бъдеще. По-добра координация тук е, е от съществено значение. Искам да спомена координатора на Европейския съюз по еболата. Поздравявам го изрично, защото той положи огромни усилия. Но важно е също така да има комуникационна мрежа на международно равнище, за да могат усилията на международната общност да се координират по-добре дезинф... дезинфекция, хигиена, отстраняване на отпадъците, достъп до, све... до питейна вода. Е, това са основните моменти, върху които да се, е, трябва да се концентрираме. Защото тук е важна и сигурността и безопасността на европейските граждани. Ето защо тук искам да подчертая, обмена на информация между държавите членки. Каква е ситуацията в момента? Няма минимални стандарти за надзор. Липса на персонал, минимални стандарти, в които да се обучават доброволците. Това са области, в които все още трябва да се работя. Още веднъж благодаря на докладчика. La parole maintenant au rapporteur fictif pour le groupe euh, SED, Madame. За социалистите и демократите госпожа Кабезон. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на нашия докладчик за извършената работа и то по тема, която виждаме, че непрекъснато се променя, непрекъснато получаваме актуализирана информация, като в доклада виждаме данните от месец декември миналата година, но чухме и датите към днешния ден. Мисля, че трябва да кажа следното в напълно конструктивен дух, разбира се – Наистина СЗО не направи всичко, което се очакваше, работи доста спорадично, необходимо беше да има сътрудничество, но мисля, че не бива да бъдем пък толкова отрицателно настроени. Ясно е, че в даден момент се разбра, че епидемията наистина е огромна и затова и през март тя беше официално обявена. Необходимо беше да минат месеци преди да започнем да имаме контрол над епидемията. Сега 5-6 месеца по-късно, по късно 5-6 месеца по-късно, през месец август, бяха отбелязани първите резултати, а на 18 септември също Европейския съюз излезе с официално решение след решението на ОСЗ, като бяха заделени и съответните финансови средства 500 милиона от страна на комисията всичко това е важно. Важно е и за доверието в ОНЕ и световните организации, за да се види доколко те могат да се справят с подобни предизвикателства. Мисля, че точно за това анализът ни трябва да бъде критичен, но конструктивен. На 26 януари, освен това, се проведе третото извънредно заседание на СЗО, като се отчетоха трудните обстоятелства, съпътстващи епидемията Ебола. Отбеляза се, че това е първата международна епидемия с подобни характеристики, до някъде сходна с грип А, но неизравнима с него. Струва ми се, че препоръките на СЗО от 26 януари също трябва да се включат в доклада, по-конкретно три от тях. На първо място да се преорганизира и укрепи системата за извънредни ситуации. Това трябва да се направи в Европа. Също така Центъра за сигурност, който наблюдава развитието на ситуацията, трябва да получи по-голяма подкрепа. Акцентът падна и върху достъпа до нови лекарства, осигурен на населението, особено по-уязвимата част от него. Африканското население засегнато от ебола. Освен това, се предвиждат около 800 милиона евро, които да се хвърлят в изкореняването на епидемията. Да, това е международна епидемия, но мисля, че най-важното е необходимостта от сътрудничество, необходимостта от съгласуваност при толкова важно предизвикателство. Освен това, трябва да се знае, че системите за здравеопазване не са някакъв лукс, за да може да се изкорени тази епидемия. Това трябва да се разбере, защото успехът тук зависи от силата на здравните системи. Това трябва да се обяснява там, където здравеопазващите системи не са достатъчно добре развити. Необходимо е да имаме пътна карта за изкореняване на епидемията, защото според епидемиолозите ние сме на втория етап на нейното развитие. Това е вирус, който може да мутира и да мутира в нещо, което все още не е диагностицирано. Както отбелязва СЗО, това е напълно възможно. Необходимо е също така Европейския съюз отново да се ангажира с участие в фонда срещу ебола. 20% от средствата за развитие би трябвало да се заделят за тази цел за подкрепа на здравните системи в съответните страни. Европейския съюз може да направи свой анализ страна по страна, за да се види как точно трябва да се работи, как да се укрепи системата за здравеопазване. На трето място – ваксините. Казват ни, че Ваксината е почти открита. Тук също трябва да постъпим социално отговорно, да използваме публични средства, да се осигури достъп до ваксината на най-уязвимите в Западна Африка. Като разчитаме на това иновативно лечение. Но пак ще кажа, Много е важна тази вакцина. Много е важно да изкореним заболяването. И разбира се, трябва да има достатъчно прозрачност на резултатите, за да видим дали ваксината е достатъчно безопасна за болните. Така че нека продължим да работим на европейско и на световно ниво, за да изкореним епидемията. Благодаря. Сега за консерваторите и реформистите, господин Пиеча. Благодаря. Искам да поздравя докладчика. Както винаги, когато се подготвя доклад в динамична ситуация, условията междувременно са се променили. И не бива да забравяме това. Научните изследвания също се развиват. Има нови разкрития за това как можем да се борим срещу е, епидемията. Провеждат се и клинични изпитания за инжекции срещу ебола, така че ситуацията се променя бързо. Аз мисля, че ние трябва да координираме своите дейности в Европейския съюз с СЗО и да се опитаме да премахнем ебола, както беше и съседрата шарка. Само, че трябва да помогнем на онези страни, които няма да могат да си позволят да купят инжекциите срещу вируса. Ето защо по-нататъчна финансова помощ за най-засегнатите страни ще бъде необходима. Искаме да изкореним епидемията и, и вируса. Това може да стане посредством е, хигиенни и санитарни мерки, но също така че с профилактика трябва максимален брой хора да, ста, да бъдат е, иммунизирани срещу заразата. Благодаря на докладчика за този доклад. Надявам се, че усилията ще продължат и това ще бъде по координиран начин. Нито парламента, нито комисията могат да забравят, че става дума за много бедни страни, разкъсвани от конфликти, така че трябва да им помогне финансово и в натура. Сега за групата на либералите и аз искам да благодаря на докладчика. Хубаво е да, се, да си помислим за жертвите и техните семейства. Много са уроците, които можем да извлечем тук в Европа Заплахата за Европа сега е не по-малко, отколкото в началото, но трябва да научим да извлечем пулките и се надявам, че сме започнали да го правим. Самата болест засегна Западна Африка поради културни норми. Те трябваше да променят из основи начинът по, кой, начинът по който погребват мъртвите. И много беше трудно да бъдат, да им бъде обяснено, но като че ли има напредък. Много е хубаво да се изпращат, да, да се поддържа и добра комуникация, например по телефона да се обяснява на хората, че трябва да си мият ръцете. Сега изпитанията за ваксината са много добра стъпка напред и заедно с това не бива да, не, мож, не можем да пропуснем, че това е резултат от взаимодействие. Един от научните институти в Оксфордшир – Работиха и по малария, и туберкулоза, и, и някои от учените се прехвърлиха към изследването върху ебола. Тези изследвания се извършват с европейски средства. Много често големите фирми не извършват много необходими научни изследвания, но финансирането от Европа беше от решаващо значение за напредък. Друг аспект на тази болест е, че първите жертви бяха здравните работници. В Либерия имаше само, един, само 51 лекари, а Сиера Леоне с население от 60 милиона имаха 51 лекари и лекарите и сестрите бяха в предните редици. Защо има толкова малко лекари и сестри? Не защото не ги образоват, просто защото ние ги взимаме. Трябва да намерим начин да помогнем на здравните им служби, вместо да, вместо, вместо да ги привличаме всички в Америка и Европа, където заплатите са много по-високи. Друга грешка е работата с големите болници. Най-добрите резултати бяха постигнати в малките болници. Големите болници като че ли не постигнаха толкова добри резултати. Видях един проект тази седмица, по който по телефонните мрежи се изпраща помощ на малки клиники. Накрая, нека да стигнем до полуките, които излякахме. Те страни са в много трудна ситуация. Имаше на засяти култури работници, бяха поразени, е, фирмите пострадаха. Е, това въжи и за малки магазинчета. Те загубиха своите работници. Ще минат години преди да се възстанови. Е, работа по болести като детски паралич и полио беше прекратена. И разбира се, останаха много сираци. Те ще имат нужда от дългосрочна помощ. Друг урок е градският характер. Е, крайните бедни квартали са плодотворна, са плодородна почва за такава болест. И най-сетне трябва да видим какви са причините – Смята се, че тази болест идва от консумация на месо от диви животни. Това месо се внася и в Европа в големи количества. Тази сутрин чухме един от нашите оратори, че Европа е не по-силно, отколкото е слабата брънка в веригата. Внасянето на месо от диви животни е огромна заплаха за Европа. Ще внеса изменения в тази посока. Благодаря за доклада. Благодаря, госпожо. Давам думата на господин Педичини. Благодаря, ще бъда пределно кратък. Благодаря на докладчика за свършената работа. Благодарни сме за нея. Присъединявам се към думите му, че в Африка бяха положени усилия за изолирани на ебола. Последните данни от СЗО говорят, че в различни страни се оказа, че има много слабости в областта на превенцията, контакт, изолирането на заразените, но също така и недостиг, недостатъци в здравните заведения. Не е постигната целта за приемането на достатъчни мерки за подпомагане на средите, в които е, върлуваше заразата. Много неправителствени организации бях в първите редици на борбата. По същество искам да кажа, че според нас трябва да се отчете необходимостта да се изолира вируса, но не и болните. Медицинския персонал трябва да има правото, трябва да му гарантира правото на висококачествени медицински грижи не само в страната, в които работят, но и в страните на Европейския съюз. Сега, кой иска думата? Госпожа Шрейк Благодаря, господин председател. Един от първите ми въпроси за август беше за ЕБО и аз тук имам въпрос. Благодаря на докладчика за трети път обсъждаме въпроса. Обсъждахме го в нашата комисия, също така и в АКТБ. Мисля, че ние трябва да се получим от кризата и да видим как реагирахме в Европа. Мисля, че трябва да гледаме положително в бъдещето. Днес говорим за ебола, но да не забравяме туберкулозата и други сериозни заболявания. За мен е много важно да се получим. Предоставихме ли достатъчно средства чрез агенции и други, за да се преодолее кризата? Ние подписахме резолюция. Това беше първата резолюция, която подписах през септември в Страсбург. И всички ние казахме, че трябва да се предоставят средства. Предоставихме 500 милиона, но не бяха предоставени други средства. И моят въпрос е, има огромна група сираци, ще се предоставят средства за изграждане на сиропиталища. Може ли някой да потвърди, че това се е случило? Мисля, че трябва да благодарим на доброволците, но и на държавите членки. Аз съм от страна, в която бяха положени огромни усилия и не можем да не бъдем благодарни. Говорихме за чисти ръце и чиста вода. Отидете в тези страни и ще видите а, дали а, има чиста вода. Няма други желания думата. Сега давам думата на Марк Спренгер, изпълнителен директор на Европейския център за контрол на заболяванията. Благодаря ви. Всъщност докладът е малко тъжен доклад, но не мога да не се съглася с много отказаното и с казаното от останалите оратори. Най-важното е, че трябва да се получим от това, което се случи. Мога само да кажа, че в центъра, че нашия център е организирал петима, пет екипа в Гвинея. Те се опитват да изградят местни системи, местни структури, които да се преборят с болестта. Не е лесно защото възникват редица въпроси. Понякога няма гориво, така че не мога да се, да се стигне до отдалечени райони. И също така има и въпроси свързани с сигурността, така че нашите екипи не могат винаги да стигнат до отдалечени региони. Проблемът не може да бъде решен. Тук но това е реалността. Също така има и нещо положително. Знам, че Африканския съюз е взел решение да създаде Африкански център за контрол на заболяванията. Те не само се свързаха с Центъра за контрол на заболявания в Штатите, но и в Центъра за превенция на заболяванията в Европа защото техните структури могат да бъдат подобни като в Африка, където има много независими държави. Ние сме в контакт с Африканския съюз. Това е посредством представителството на Европейския съюз и се надявам, че ще можем да им помогнем да създадат по-ефективни системи за контрол на заболяванията. Нужни са обаче много усилия и се надявам да извлечем всички пуки. Много е лесно да се отправят обвинения към СЗО, така че не дейте да бързате с критиките. Благодаря. Сега думата има представителя на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Аз съм доктор Филип Морн и работя в ЕХО като лекар. Аз особено оценявам казаното, че е необходимо да се извършват аутопсии, само че трябва да положим усилия пациента да не почине. Необходимо е да извлечем стратегически полки. Междувременно, допуснахме много грешки и в момента научаваме тактически, извличаме тактически полки. Искам да подчертая обаче, че епидемията продължава и усилията ни трябва да бъдат съсредоточени върху изкореняване на болестта. Мисля, че можем също така в известен смисъл не бива много да се ласкаем. Европейския съюз и Европейската комисия по-конкретно предприеха и положителни стъпки. В ЕХО ние финансирахме се за Червения кръст в е, една седмица след като епидемията беше обявена през марта, колегите от ДЕВКО имат проект за мобилни лаборатории. Те бяха мобилизирани и е, разположени в Гвинея в рамките на една седмица. Ние изпратихме е, екипи на ЕКО в рамките на една-две седмици. Положихме усилия да се поддържат здравните услуги, които не са предназначени за лечение на ебола. Целта е да се възстановят здравните служби за бъдеще. Центърът за неотложна реакция на Европейския съюз проведе срещи през първите, сред... през първите седмици с генералните дирекции Мога да ви кажа, че консултациите с държавите членки се извършваха всеки ден и е, те бяха посещавани от е, представители на държавите членки. Тези срещи са отворени за ООН и други партньори и те са партньори, които участват всяка седмица, за да координираме дейностите си. ЕХО също така извършва и дейност, наречен механизъм за гражданска защита на Европейския съюз. Засегнатите страни могат да искат помощ в натура от държавите членки. Това е система, която централизира потребностите, предоставени на държавите членки и те предоставиха щедра помощ в натура. Също така създадахме след значителни усилия с помощта на държавите членки система, която дава възможност на международни здравни работници и хуманитарни работници да бъдат евакуирани при зараза. Да не забравяме, че две държави членки положиха огромни усилия за контролиране на епидемията и накрая искам да спомена, че с колегите от другите генерални дирекции на 15 септември организирахме международна конференция за епидемията Ебола. Повечето държави членки присъстваха. Това беше повторено на, през декември и сигурно знаете, че на 3 март ще проведем още една международна конференция на високо ниво за епидемията ЕБО, за да видим как да планираме дейности си в бъдеще и да помогнем за възстановяването на страните. Много са случаите в които резултатите ни не бяха толкова добри. Има една област, като човек, който координира усилията в област, в която не, не, не бяхме много добри, е отсъствието на постоянна група служители, които могат да бъдат изпратени. Колегите в Европейския център за контрол на заболяванията са около 350. Аналогичната институция в Съединените щати наброява 15 хиляди. В някои страни създадах временна система, изграждана в движение. И може би това е урок, който трябва да се извлече. Смятам, че Франция и Германия излязаха с бяла книга – в която се обсъжда идеята за така наречените бели каски, медицински работници, които имат опит и могат да отидат да помагат. Това са пуксте, които могат да бъдат извлечени. Смятам, че парламентът пред предприе много добра стъпка, като анализира ситуацията. Сега ще дам думата на колегата от ДЕВКО. Заповядайте. Благодаря. Ръководител на отдел в Генерална дирекция ДЕВКО, както беше казано, на 3 марта ще се организира голяма конференция е, Девко работи с е, ООН и Световната банка за оценка на потребностите от възстановяване в най-засегнатите страни. Е, Става дума за три много уязвими страни, които преминават през период след криза. Там няма управление или пък управлението е лошо. И всъщност социалните сектори, образованието и здравеопазването са изключително уязвими поради липса на финансиране. Това е отправната точка за реакцията след кризата, която предприемаме заедно с правителствата. Тази дейност е, се извършва във взаимодействие с трите правителства с, с ООН, с Световната банка и ние самите ще продължим да работим в дългосрочен план с Гвинея, Сиера Леоне и Либерия. Основните социални сектори трябва да бъдат основни, трябва да бъдат в центъра на приоритетите. Също така, продоволствената сигурност са секторите, в, които са приоритет за Европейския съюз. Също въжи и за управлението. Понякога анализът на а, уязвимостта на страните съответства и на бъдещите приоритети след кризата. Също така Европейската комисия започна и една а, дейност, е, насочена към подпомагане на бюджета. Очевидно е, че кризата създаде доведе до финансови е, проблеми, които са на път да поставят под съмнение възможността на държавата да функционира. В Централно-Африканската република държавата, така да се каже, изчезне, така че тези въпроси са приоритетни за нас – ще се ще помогне, ще подпомогнем държавния бюджет. Отпуснати са значителни суми през 2014 година, особено след кризата с Ебола в Либерия става дума за 30 милиона, за Либерия 26 милиона. И накрая редо, изпращаме редовни мисии, здравни специалисти, които работят с правителството, дори в страните, в които няма здравен сектор. Държавата не може да подпомогне да помогне на обществото да изгради сектора здравеопазване. Държим сметка за кризата Ебола Ние ще подпомагаме с техническа помощ правителствата. Една мисия се върна вчера. Днес разговарях с тях от, от е, Гинея Конакри. Те ще, ще работят е, по е, въпросите свързани с сираците. правителството и НПО в Гинея отправиха искане за помощ. Бих казал, че разбира се, не всичко е съвършено. Координацията можеше да бъде по-добре. Е, трябваше по-бързо да се изпраща хуманитарна помощ и медицински работници. Е, комисията заедно с различните генерални дирекции е, работят за да се разработи единен подход и е, използвахме различни инструменти, които ни бяха предоставени сроковете са е, различни. Е, дейностите, свързани с развитието, предполагат по-дълги срокове, що се отнася до Гвинея ние сме поели ангажимент, свързан с развитието. Благодаря, господин Версей. Сега ще дам думата на докладчика по становище. Президенте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за техните мнения. Благодаря на колегата от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Благодаря на секретарията, благодаря на генералните дирекции в комисията. Наистина, когато правим оценка на реакцията и на комисията и на целия Европейски съюз при тази криза, можем да кажем, че Принципно най-важното беше, че обещаното все пак пристигна на място. Трябва да Работим в конструктивен дух, това е най-важното. Бяха споменати много идеи, всички те са съществени, трябва да се координира информацията, да има по-добра комуникация. Затова се мисли и за назначаване на координатор за еболата. Мисля, че това ще е много натоварен човек. Освен това има и много други заболявания в Африка. Не бива да забравяме, че има болести, които в Африка убиват много повече хора, отколкото еболата и с тях също трябва да се борим. Хубаво е да има координатор между СЗО и Европейския съюз. Това би било много важно, за да имаме единни параметри. Може да се направи много повече Разбира се, трябва да се отчете наистина работата на СЗО и на организациите на място като Лекари без граница. Много е важен този конструктивен дух, за да си научим уроците, а и като се има предвид, че в бъдеще ще имаме много по-сложни ситуации от очертаните през последните минути. Има отдалечени зони, до които достъпът е наистина силно затруднен. Да не говорим за военните конфликти в много от тези страни. Това също е проблем. Но така или иначе имаме нужда от повече усилия, трябва да се направи повече, да се използват нови инструменти и да сме сигурни, че Европейския съюз ще реагира с по-голяма бързина и гъвкавост. Необходим е анализ на Гвинея, Либерия и Сеера Леоне, трите най-силно засегнати страни, но след анализа бързо трябва да се премине към действие на място. Необходимо е наистина да се изолира вируса, това е от фундаментално значение и да се работи с най-застрашените групи, сираците, например. Всичко това е много важно. Освен това, са необходими специфични усилия за изграждането на по-укрепнали системи за здравеопазване в региона. Надявам се да стигнем до добър доклад, който най-вече да е конструктивен. Благодаря на докладчика за становището. Благодаря и на всички за изказванията. Датата за изменения е 10 февруари на 12 часа на обяд. На 3 и 4 юли е гласуването в комисия 9. Но нека преминем нататък. Темата за клиничните изпитвания в трети страни. Ще обменим мнения с представителя на Европейската комисия и Европейската агенция за лекарствата. Колеги на колеги. Петър Лиза, уважаеми колеги, през декември стана ясно, че една фирма на име SKB Bioscience е провела клинични изследвания, изпитвания в Индия и са установени големи пропуски. Имаме наши разпоредби, според които, когато се е, провеждат в Европейския съюз клинични изпитвания за, лек... за лекарства. Тези изпитвания трябва да е, отговарят на определени стандарти и тези стандарти трябва да въжат както в Европейския съюз, така и извън него. За три години говорим по този въпрос и сме помолили комисията да проучи въпроса, да види къде има недостатъци и злоупотреби. Комисията взе решение, решение да не оттегля всички продукти, за които са установени злоупотреби, а да се оттеглят лицензиите не за всички, а само за онези, за които има заместващи лекарства. Аз приветствам това решение на комисията. Е, ще чуем някои подробности за всичко, което се е случило, но за момента искам да задам е, въпрос към комисията и към Европейската агенция по лекарствата. Становището по, на ЕМА, Европейската агенция за лекарствата, твърди, че няма, няма опасност за здравето на пациентите при тези злоупотреби. Тогава въпросът е, си остава защо има такива клинични изпитвания. Клинични, клинични изпитвания трябва да се провеждат, когато трябва да се докажат някои основни моменти. И след като тези клинични изпитвания не водят до е, сериозни последствия, тогава се задава въпроса защо изобщо са били провеждани клиничните изследвания, след като не са довели до никакъв резултат. Благодаря, господин Елизе. Сега нека чуем господин Рис, който оглавява Генерална дирекция здравеопазване в частта и здравни продукти. Благодаря, уважаеми дами и господа. Имаме два презентаци... две презентации. Презентацията от Европейската комисия ще се съсредоточи върху рамковата ситуация, а пък моят колега от е, Агенцията за лекарствата ще навлезе в подробностите около процеса, как а, е, сме боравили в казуса с GFK. Започнахме с изработването на нови правила от декември. Ние решихме да централизираме заявленията в един европейски портал. На второ място всички документи, които се подават, също и тези, които са описани в приложението, са много ясно определени в регламента Например, езика на държавата се изпол... на съответната държава членка се използва. На следващо място се координират оценките от всички мултинационални изпитвания. Критичният инструмент, на който, над който работим, е Европейския портал и да, да, базата данни, Порталът се развива от Агенцията по лекарствата в сътрудничество с комисията и държавите членки. Тоест тази работа се извършва от работни групи, които подготвят работата по портала, провеждаме и консултации с заинтересованите лица. Заявлението приложението на този инструмент предстои. И се надяваме до 2017 2018 година този инструмент да започне да функционира в унисон с съответните нови правила. Важен въпрос, който вече бе споменат от господин Лизе е провеждането на клиничните изпитвания. Спонсорът трябва да подсигурят условията на провеждане на клиничните изпитвания. Те, клиничните изпитвания трябва да са в съответствие с протокола и с принципите на добрите клинични практики. Това е много важно, защото този стандарт е международен стандарт и се приема на глобално равнище. А сега подаването на данните от клиничните изпитвания. Ако тези клинични изпитвания се правят извън Европейския съюз, то тези изпитвания трябва да, да са проведени в съответствие с стандартите, които въжат за Европейския съюз и всичките данни се публикуват в съответния журнал, което е гаранция за качество. По отношение на данните, които се използват от изпитванията за лицензирането на лекарствените продукти, мога да кажа, че отново тук въжат добрите практики, които задават стандартите както за, за Европейския съюз, така и за страните извън Европейския съюз. съюз. И тук говоря за съществуващото законодателство. А сега ще кажа няколко думи за контрола. Това е нашия най-важен инструмент. Инспекциите на клиничните изпитвания се извършват от, европейс... от държавите членки, както в Европейския съюз, така и в трети страни. Държавите членки използват базата данни, която е на европейско равнище и казват, задават своята, своето желание за инспекция. Е, Агенцията по лекарствата координира инспекциите и резултатите от инспекциите, т.е. докладите се публикуват в базата данни на европейско равнище, на Европейския съюз. Имахме двустранна среща с Китай и ще имаме двустранна среща по тези въпроси с Индия. В презентацията на Агенцията по лекарствата ще обясним как успяхме да проследим изпитванията в казуса ГФК. целият процес е, без действан от Европейската комисия на базата на сигнали от Френската агенция. Новата система ще предполага одити на системата. Ние вече виждаме подхода който ще бъде заложен в новата система, че той дава плодове, че той е разумен. Говорим с държавите членки и ще координираме провеждането на, одитни, на одитите. Самите одитни доклади ще бъдат публикувани. Общностните контроли ще бъдат провеждани от службата, от ветеринарната служба и службата по храните в Ирландия. Ще бъдат изследвани активните вещества. Те са много важни за клиничните изследвания. Започнахме дискусии за това, как да се провеждат тези изпитвания, трябва да предстоим да уточним правилните инструменти. А сега давам думата на моя колега. du secteur conformité inspection à l'Agence européenne des médicaments. Това е колегата, който е директор на е, ще чуете презентацията на директора на агенциите по лекарствата. Благодаря. Много се радвам да мога да говоря пред вас днес. Днес ще говоря за разпределението на клиничните лекарства и заявките за пускане на пазара на лекарствените продукти. След това ще говоря за генеричните лекарства. Ще говоря за това как се провеждат биоеквивалентните е, изследвания и научните органи, и как работят научните организации, с които имаме договор за клиничните изследвания, изпитвания. След това ще говоря за казуса ГФК. Особено, що се отнася до клиничните изпитвания до ЕМА, това са иновативни продукти. Обикновено имаме 10 до 100 клинични изпитвания и няколко стотин пациенти. ЕМА получава само част от заявките за генер... генерни лекарства. Тук е, са ни необходими само около до 3 клинични изпитвания и само 24 пациента. Повечето заявки се задават от държавите членки. Тук имаме процедурата за хармонизиране на лицензите и взаимно признаване. И, както каза моя колега от комисията, инспекциите се провеждат от инспектори от държавите членки в сътрудничество с Агенцията по лекарствата. А тук виждате данни, които са от клинични изпитвания. Това са данни от ЕМА. Зелените области са страните, от които идват пациентите и, и пробантите. Вижда се, че около 30%, на 30% от пациентите идват от Северна Америка, Канада, около 30% от Европа, 9% Северна Америка, 9% Африка, 6% Русия, 9,5% от Азия. Ще говоря в последствие за биоеквивалентните изследвания, където пациентите играят също роля. Това са същите данни за развитието на е, клиничните изследвания, но представени по друг начин. Жълтата линия се виждат, дава броя на пациентите извън Европа, а червената линия е Северна Америка, пациентите от Северна Америка. Виждаме повишаване на броя пробанти като цялостна тенденция, но виждаме, че техният брой не е стабилен синята линия с пробантите от Европа. Какво ни казва тази картина? Имаме много данни от около над милиона пациенти между 2005 и 2013 година. Това са били хора за около 100 хиляди, над 100 хиляди клинични изпитвания, пациенти, които са били набирани от повече от 107 страни. Е, тези данни са били използвани за около 635 заявления за лицензиране. Е, може да се каже, че тук европейските инспектори са извършили около 500, 5000 инспекции. Това са били инспекции за ЕМА, но също така инспекции за биоеквивалентни изследвания, които са били изследвания свързани с лекарствени продукти, които е трябвало да се пуснат на националните пазари. Европейския съюз естествено трябва да отговаря и да подсигури съответните клинични изпитвания за всички лекарства на, в, на разпространение в Съюза. А сега инспекциите за GCP, добрите практики, какво виждаме тук? Виждаме, че броя на инспекции се е повишил през годините. На второ място, пропорциите извън Европа. Това са инспекциите означени с лилаво. Това са а инфекциите в щатите, това са колонките с бежево. Останалите цветове с Австралия, Източна Европа и Северна Америка. <clears throat> Международните усилия положени в областта. Тук е, може да се каже, че броя на инспекции в трети страни се увеличават. Инспекциите обаче в трети страни се провеждат от европейски инспектори. Тук имам предвид страни като Русия, Китай, Индия. Това води до споделяне на информация и споделяне на добри практики, както и укрепване на капацитета. Много инспектори а, извън Европа са много активни, те предлагат обучения, работят с националните власти. Много внимателно следим негативните резултати от инспекциите Споделяме ги с другите регулативни органи е, извън Европейския съюз, като FDA и GCP. Е, като резултат от е, подобни негативни изследвания могат да се отнемат лицензи за лекарствени продукти. Тясно сътрудничим с FDA т.е. Американската агенция за лекарства и храни. Ние искаме да споделяме информация, да използваме ресурсите общо, когато провеждаме изпитвания в различни страни и естествено обменяме както положителна, така и отрицателна информация. За биокривалентните изпитвания на генерични лекарства ние включихме генеричните лекарства от януари тази година, а миналата година, извинявайте, е, обменяме резултати от лабораторни изследвания също така. Много е важна тази част на нашето сътрудничество защото така може да изградим един общ каталог на лабораториите, основан на нашия общ, е, както положителен, така и негативен опит. Говорих вече за обучението. Просто да подчертая, че ние работим и с неевропейски власти, имаме инспектори от Латинска Америка, Африка, Русия. Те е, участват в е, годишните ни обучителни програми за инспектори. Миналата година имахме онлайн тренинг е, за инспектори. Особено и тясно работим с Френската агенция е, тя има особено, особени, особено големи познания в, био, в областта на биоеквивалентните изследвания. Те предлагат именно в тази област много обучение. И сега да кажа защо тези клинични изпитвания са толкова важни и защо се провеждат. Генеричните медицини са копия на оригиналните лекарствени продукти. Те се пускат на пазара и когато, особено когато е, оригинала е с е, изтекал срок на годност. За тези клинични изследвания имаме нужда от доброволци. Има е, препращане към досието, получено от изследванията на оригиналното лекарство, какво се прави при изпитванията, сравняват се а, нивото на кръвното налягане и други а, параметри а, на доброволците, когато са взели генеричния лекарствен продукт и или оригиналния продукт. И изискването е профила на кръвната картина при двете изследвания да е еквивалентен. Това е изискване, което, се, което е поставено от европейското фармацевтично законодателство и има съвсем ясни изисквания и указания как да се провеждат изпитванията. Сега кой провежда тези изпитванията? Това са CRO-тата, е, така, наречени, така е, известните научни организации, с които имат договори за извършване на е, изпитванията. Те взимат кръвните проби от доброволците и извършват изпитванията. Това са лаборатории, в които се измерват параметрите на лекарствата. Тъй като генеричните лекарства се пускат на пазара, може да има различни е, видове лицензии от различните компании, които купуват закупуват от е, фармацевтичните компании различно количество ам, лекарствени продукти с едно и също активно вещество. Така че е, има нужда от разпоредби за съответното етикетиране на различните лекарствени продукти. Лицензирането не се дава от регулаторните органи, то се издава на базата на оценено досие. Нашият подход е основан на риска, в зависимост от нуждата от инспекции и в зависимост от историята на инспекциите. Е, трябва да се знае дали дадена научна организация т.е. каква е историята на научната организация. Е, трябва да се вземат предвид оценките на тестовете и се вижда дали има някакво съответствие, несъответствие между отделните организации. Отговорността за изпитванията е най-вече на спонсора или пък на притежателя на лиценза, това може да е някоя друга организация. Европейската агенция за лекарствата си сътрудничи с държавите членки и следи много внимателно коя организация провежда изпитванията, откъде идват най-много заявления за изпитвания, най- за разлика от разпределението на иновативни продукти, тук виждаме, че най-многото биоеквивалентни инспекции са проведени в Индия 143. Те са свързани, 105 от тях са е, свързани с е, иновативни продукти. Следващите страни са Италия, Канада, Румъния и Германия. Е, от всички е, тестове, провеждани в Германия, над 1000, само 19 са свързани с биоеквивалентни инспекции. Имаме си програма за инспекциите. Голямата част от инспекциите са последвали следствие на сигнали, подадено на национално равнище. Организацията GVK е, е една от научните организации, с които имат договор за изпитване на, на лекарства. Оказа се при одита, че има нередности, извърш, е, оценени при електрокардиограмите на доброволците. Оказа се, че електрокардиограмите на един и същи пробант са е, етикетирани е, два пъти по различен начин. Досиятата не бяха много ясни и тези нарушения са се случили в разстояние на няколко години, 2008 до 2014 година. Че ВК не са част от е, цялостната изпитателна система, но факта, че има нередност, задава въпроса за е, състоянието на пробантите и за доверието на, каче... на системата за качество в тази клиника. Also Освен това, по същото време имаше паралелна проверка от Обединеното кралство. Бяха установени някои съществени проблеми. Струва ми се, че това уронва доверието, но от друга страна няма доказателства за нарушена безопасност по отношение на пациентите, ползвали лекарствата. Европейската комисия получи информацията от Френската агенция и съгласно член 31 на директивата поиска от СХМП да направи оценка на потенциалното въздействие по отношение на заключенията от тези проверки. Въздействие върху ползите и рисковете, свързани с тези здравни продукти. Те са разрешени от държавите членки, но принципно случилото се показва, че ние разполагаме с система, която да може да приложи на практика заключенията от проверките през месец юли и август. Комисията е предприела енергично действие с цел защита на пациентите. Същевременно става дума за голям брой продукти – при едно клинично изпитване може да има няколко пазарни разрешителни. Същевременно имаме и различни клиники. Големите клиники провеждат е, от 50 до 500 клинични изпитвания. Имаме най-различни пазарни разрешителни е, в рамките на един 10 годишен период. В при 300 от тях имаше достатъчно данни, които бяха предоставени на СХМП. Но за лекарствата с недостатъчно добре събрани данни се препоръчва отлагане на даването на лиценз, докато не се стигне до категорично заключение след три седмици за това какво е тяхното отражение върху пациентите. Лекарствата, които са изключително важни за пациентите, обаче са отделен случай. Тук държавите членки решиха те да продължат да бъдат предлагани на пазара, но на фирмите се предоставят още 12 месеца, през които да съберат допълнителни данни. Мисля, че това, което трябва да се има предвид е, че областта е много сложна. Някои от тези организации се създават наново или се сливат с други. Същевременно понякога се провеждат едни и същи клинични изпитвания, следователно информацията трябва да се съгласува по-добре, да се предоставя в целия Европейски съюз, да се работи с партньорите и да се споделя информация. И изобщо трябва да споделяме повече информация и с нашите партньори, които работят много активно в тази област. Освен това, трябва да се прави баланс между рисковете и ползите. Ние сме предвидили и семинар след няколко месеца, тъй като преди няколко месеца публикувахме документ за отговорността на собственика на лиценза отговорно свързана и с надзора, и с провеждането на различни одити. Накрая много е важно да има по-добро споделяне на информация, както и координиране на проверките. Това трябва да се прави в целия Европейски съюз, да се координира планирането особено когато се замислят проверки в трети страни. Една от последиците зависи и от прозрачността на информацията. Ето защо ние оповестихме а, своите препоръки тук. Всичко това може да бъде видяно и споделено. Много благодаря, доктор Суини. Матиас Грот иска думата и веднага ще я получи. Благодаря ви. Аз съм човека за контакти с ЕМА в Европейския парламент. Искам да благодаря на ЕМА или Европейската агенция по лекарствата, да благодаря и на господин Суини. С господин Лизе сме имали възможност да обсъждаме темата. Обърнете внимание, че тук имаме хиляда предложения, които много бързо трябва да бъдат разгледани. Господин Суини посочи накрая, че трябва да научим своите уроци, трябва да работим по-добре, да се координираме по-добре с американците и други партньори, да знаем кой извършва проверките и как изобщо да се съгласуваме в световен план. За да знаем, че няма пролуки. Аз дълго време съм бил човека за контакти виждам, че въпреки предишните критики, сега вече се забелязват подобрения. И това е добре. Но от новините разбрах, че в Европейската агенция по лекарствата има и някои проблеми. Мисля, че изобщо в Европа трябва да сме по-добре съгласувани. Ние се водим и от това, което се случва в преговорите с САЩ по търговско-инвестиционното споразумение. Обикновено то се описва единствено в отрицателни измерения, но така или иначе клиничните изпитвания също трябва да се разгледат в този контекст, защото понякога те се извършват в трети страни. Може би това, което трябва да искаме при договарянето на ТТИП е именно едни по-добри стандарти. Тази седмица доста говорихме за ТТИП, имахме дебат в парламента. Благодаря ви. Така или иначе, трябва да бъдете похвалени като агенция. Благодаря, господин Грот. Господин Фючер. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че чухме много изчерпателно представене от страна на Европейската агенция по лекарствата или ЕАП, но аз съм малко притеснен. Първо, в държавите членки работим при една и съща законодателна рамка и регламенти, що се отнася до лекарствата, изпитванията и разрешителните. Да, директивата може би не се прилага достатъчно добре, но това е друга тема. Същевременно чухме трети страни. САЩ се явява една от тези трети страни. САЩ имат своята агенция, но процедурите при клиничните изпитвания са различни. Не знам докъде сме стигнали при взаимното признаване. Имам предвид съответно Американската и Европейската агенция. Знам, че в Америка вече е имало много скандали с лекарства, които на по-късен етап се изтеглят от пазара и се заплащат милиони за нанесените вреди. Това е много важно в контекста на ТТИП. Има и друга група трети страни Индия, Пакистан, Китай. Това е група, която преди определяхме като развиващи се страни. Няма координация, говорим за нещо простичко, обаче активното вещество винаги е едно и също. Може да го наричате както си искате, но то е едно и също. Следователно не би трябвало да има проблем, ако това вещество е одобрено от Европейската агенция, би трябвало да няма проблем. И съответно тези страни не би трябвало да подлежат на контрола на Европейската агенция, включително и за опаковките. Ситуацията обаче, както знаем, е различна. Въпросът е защо Европейската агенция има ли доверие на центровете, които всъщност установяват биоеквивалентността? Струва ми се, че това е много важен въпрос. При иновативните лекарства знаем, че понякога могат да ти настръхнат косите – ако искате, може да напишете и трилър за Холивуд. Правят се изпитвания в трети страни, защото това е по-ефтино, разбира се. Благодаря на Комисията и на Европейската агенция за лекарствата. Аз споделям това, което каза Петър Лиза за липсата на клинични изпитвания. Няма е, изпитвания без риск. Тревожен е социалния аспект е, на опитите. Те засягат е, по-уязвимите през последните години, особено извън Европейския съюз и Северна Америка, се оказва, че се увеличава броя на изпитванията върху деца, които изобщо не са били наясно какво, какво им се прилага. Ние трябва да използваме наказателните разпоредби срещу фармацевтичните предприятия. Искам да попитам агенцията дали има възможност за е, контрол на всички етапи на клиничните и предклинични изпитвания. Как смятате да координирате е, тези, как смятате да взаимодействате не само с европейски страни, с Северна Америка, но и с е, трети страни? Благодаря, господин Лиса. Отново ли искате да вземете думата? Не. Господин Рис, заповядайте. Thank you for a number of uh, good comments. Uh, Благодаря за коментарите. Ние се опитваме да работим заедно с Американската агенция по лекарствата и да създадем, по този начин ще създадем възможността да се постави акцент върху тези страни, например Индия и Китай. Преговорите по ТИТИП са допълнителен стимул за нашите разговори. Създадена е работна група между Комисията, Американската служба за храни и лекарства и Европейската агенция за лекарства. Надяваме се първите резултати да са на лице до юни тази година. Що се отнася до международната общност, може, може ли да има взаимодействие и обединение? Има коалиция на регулаторите. Ние сме отворени не само страни като Япония, САЩ, Австралия, Европейския съюз, но също така и за други страни, Южна Корея, и, и други, които имат а, желание да се доближат до тези страни, които искат да работят по-добре. Ще, ще има международна а, конференция за създаване на стандарти, които да са признати в свят. Разбира се, има страни, в които, които са по-ангажирани, други по-малко. Що се отнася до броя на клиничните изпитвания върху деца, имаше искане от клиниците да, да се да се разреши прилагането на повече лекарства за деца. И в, и в Съединените щати се правят много клинични изпитвания субекти, на които са деца. Само, че трябва да положим максимални усилия, така, щото пациентите да бъдат максимално защитени. Е, добрата клинична практика не е достатъчна. Е, има и други е, методи. Заповядайте. Европейската агенция по лекарства участва активно в обсъждането на изпитвания, също така и в разговорите между регулаторни органи, що се отнася до взаимоотношенията между Европа и САЩ. Имаме екипи за добра клинична практика. Ние разговаряме с тях всяка седмица така че от една страна да можем да предприемаме съгласувани действия, тогава, когато има не спазване на изискванията, но също така да тогава, когато дадена организация е постигнала добри резултати при изпитванията, да не ги посещаваме отново. И тези, това взаимодействие между Европа и САЩ увеличава защитата за пациентите, така че да могат да се издадат разрешителни за пускане на продажба. Има технически различия между правилата в САЩ и Европа. По същество няма много големи различия. През последните 6-7 години взаимоотношенията се подобриха, повиши се довери, доверието и когато има положителен доклад за дадена организация, този доклад се признава и от другата страна, не само тази, която го е разработил. за бъдеще ще имаме нужда от добри данни и добра информация за всички организации, извършващи изпитвания. Преди три години разговаряхме с парламентарната комисия. Европейските инспектори и регулатори публикуваха насоки за защита при изпитвания и какво очакваме от изпитвания, проведени извън Европейския съюз. Доклада трябва да се публикува, тук трябва да се включват и последващите дейности. Много е хубаво, че все повече инспектори се присъ... участват в обучението и и законодателството в Индия за изпитванията беше модернизирано. По-конкретно в частта защита на субектите на изпитвания и е, особено уязвимите изпитвания. Благодаря ви, благодаря за отговорите, благодаря за високото качество на този толкова важен дебат. Знаем е, и Европейската агенция за лекарства е приела различни мерки и, тези изпитванията в трети трябва да бъдат регистрирани и регламентът ще влезе в сила след 2017 година, само че този дебат е необходим за да могат изпитванията да се провеждат в съответствие с правилата. Няма въпроси по точка разни. Благодаря на преводачите, които, както обикновено, свършиха чудесна работа. Искам да ви пожелая приятна вечер и да ви дам среща до следващия път.